Um, Уважаеми колеги, добър вечер. За мен е удоволствие да открия това съвместно заседание на Комисията по бюджет и Комисията по економически въпроси. Както знаете, ще работим съвместно по няколко много значими досиета. Това е по решение на съвета на председателите на комисия на комисии първо имаме изключително добър опит в съвместната ни работа с ЕФСИ. И мисля, че въобще съчетаването на двете комисии в работата е много положително. Uh, Надявам се, че можем да приемем дневния ред. Да, благодаря ви. Е, одобряваме и протокола от заседанието, проведено на 23 ноември 2017 година. За щастие няма обявление на председателите, така че ако колегата желая да поеме председателството. Да, ние много се радваме на това ново сътрудничество между Комисията по економически въпроси и Комисията по бюджет. Е, от подобно сътрудничеството, сътрудничество в миналото. Е, храним най-добри спомени. Сега ще дадем думата на комисаря Катайнен да ни представи проекта, вдъхновен от опита, подчерпен от е, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Сега ще говорим за Invest EU. Господин комисар, благодаря господин председател на комисия. Благодаря ви за вашата покана. Да, наистина е, сме в почти същия състав, както в разговорите, които водим за ЕФСИ, но това е, е добър е, знак. Не е наше задължение да подбираме докладчиците, но въпреки всичко ние сме убедени, че сега има натрупани необходимите познания за работата по това досие. Към 2014 година след финансовата криза инвестициите бяха спаднали с 15-20%, ако си спомняте. Е, инвестиционният план за Европа бе реакция на тази ситуация. Много е, се радвам, че съм пред онези, които най-много се бориха за Европейския фонд за стратегически инвестиции и за това бих желала да благодаря на всички ви за така свършената прекрасна работа. Вие сте е, запознати много отблизо с развитието на ЕФСИ. Няма да повтарям познатите цифри, но все пак не мога да се въздържа да не спомена някои фантастични постижения благодарение на ЕФСИ. 640 хиляди малки и средни предприятия получиха по-добър достъп до финансиране. Почти 15 милиона е, допълнителни домакинства е, имат достъп до широко лентов интернет. ще, бъде изградена, ще бъдат изградени много нови енергийни мощности, от които близо 95% от ВЕИ, над 17 милиона души, ще имат достъп до чиста питейна вода, благодарение на усъвършенстване на водопреносните мрежи. Тоест, ЕСИ действително води до промяна в живота на хората. Днес условията на живота в Европа се подобриха благодарение на реформите и задълбочаването на единия пазар и на реформите, извършвани в държавите членки. Също така, като цяло, економическото положение е доста по-добро. Това обаче не е достатъчно. Не е достатъчно е, за да компенсира годините, в които инвестициите не бяха достатъчно. Не е достатъчно за развитие на кръговата економика, цифровизацията, новаторството, социалната инфраструктура и повишаването на уменията. Не е достатъчно за да се подготвим за трудностите, които ни очакват в бъдеще. Затова комисията за следващата многогодишна финансова рамка е създала единен инструмент за подпомагане на развитието в дълго дългосрочен план. Инвест EU. ЕФСИ ще мобилизира публични и частни инвестиции чрез бюджета на Европейския съюз. По-специално дял от него възлизаш на 38 милиарда евро като така ще могат да се търсят нови партньори и да се поемат повече рискове. Поне 650 милиарда евро допълнителни инвестиции следва да бъдат задействани чрез този първоначален влог. И така ще е, постигне много повече от EFSI по три основни причини. Първо, InvestEU е, ще бъде много по-упростена схема в сравнение с сега съществуващите. Цялата подкрепа, която сега се оказва чрез 13 финансови инструмента на централно подчинение и управление, е, ще бъдат под един покрив, така да се каже. 13 консултантски служби ще бъдат обединени в една. Финансовата помощ е, ще се обедини също в едно. Това ще допринесе за недопускане на фрагментиране и за значително улесняване на работата на бенефициерите. Ще можем да постигаме повече чрез малко, като ангажираме по-малък бюджет, но обединяваме съществуващите инструменти. Смятам, че така ще постигнем 15% повече инвестиции. InvestEU, фондът InvestEU, ще позволи е, да се съчетават лесно кредити с е, безвъзмезни помощи. Имаме безвъзмезни помощи по Хоризонт 2020, програмата за е, вътрешния пазар и много други. Е, Инвест EU обаче е, ще обхваща целите проекти, независимо от това как те се финансират. Няма да има вече двойно финансиране. Това е значително упростяване. Инвест EU също така ще се ръководи повече от политиката това отразява новата инвестиционна среда, която съществува по-настоящем. Обемите са важни, но политиката е още по-важна. Е, основната цел, цел на ЕФСИ беше да се постигне обем веднага след кризата. Докато фондът InvestEU повече ще акцентира върху постигане на амбициозните политически цели на Съюза. Това ще бъде отразено в структурата на фонда, като ще има четири основни цели. Първо, устойчива инфраструктура. Второ, научни изследвания и новаторство, както и цифровизация. Трето, малки и средни предприятия. И четвърто, социални инвестиции и умения. Фондът InvestEU също така ще позволи на държавите членки да насочат инвестиции към определена област, които да са целево заделени. Освен това, държавите членки ще могат доброволно да насочват към инвестиции до 5% от средствата, които им се полагат от Кохезионния фонд. Този фонд ще направи заемите по-надежни в очите на институциите, които ги отпускат. Най-сетне InvestEU ще обединява усилията и познанията на различни партньори, като ще се умножават и техните инвестиции. Очакването е, че банката ще през банката ще мина около 75% от средствата по този фонд и най-различни отрасли ще могат да се ползват от привличането на различни партньори. Европейската банка за възстановяване и развитие, Банката на съвета на Европа и други институции. Целта е Европейската инвестиционна банка да бъде подпомагана чрез познанията на други партньори, като същевременно има възможност за финансиране на по-малки проекти. Това ще насърчи иноваторството и разработването на специфични проекти в съответствие с местните особености. Сега искам да се спра на приликите между FC и InvestEU. Първо ще се разчита на експертните познания на партньорите в целия цикъл на изпълнение на проектите – Комисията ще извършва проверка като на проектите от гледна точка на съответствието им с целите на Европейския съюз. И ще има еднообразно отчитане за всички проекти и от всички партньори. Ще има инвестиционен комитет от независими пазарни експерти, който ще подпомага Европейската комисия. Това е от ключово значение за участието на частния сектор. InvestEU, разбира се, ще е, стъпи върху е, това, което Европейския парламент искаше за FC 2.0 от гледна точка на прозрачност и отчетност. Друго сходство е, че ще запазим е, консултациите, но тук ще има някои подобрения. сега ще има един хъб, един център, който ще замени съществуващите 13 различни консултанти и всички искания за помощ ще бъдат насочвани към него. Той ще бъде проактивен и ще съчетава различни партньори в зависимост от това доколко те си подхождат. Почитаеми депутати, искам да обобщя това въведение и ще го направя като откроя следните акценти. Инвест и ИЮ стъпва върху силните страни на инвестиционния план за Европа, които са резултат от сътрудничеството между Европейската комисия и Европейския парламент. Но в същото време той е инструмент специално предназначен за сегашното състояние на нашата економика и нашите основни политически приоритети. Опростеност, единен инструмент, единни правила ще бъдат характерни за инвестию, вместо множество правила, които понякога се дублират. Инвестию ще функционира чрез открит подход, като ще дава възможност на партньорите на място да се справят много по-добре с задачите си и да бъдат по-амбициозни. Това исках да ви кажа, уважаеми депутати във връзка с InvestEU. Много ми се иска по-нататък сътрудничеството между нас да бъде също така положително, както беше във връзка с Европейския фонд за стратегически инвестиции. Председателят благодаря господин заместник председател на комисията за това въведение в новия проект, който увеличава възможностите за сътрудничество и упростява процедурите. Сега искам да приканя да взема думата с докладчиците. Всеки от тях ще има по 5 минути. Господин заместник, председател на комисията, веднага след като чуем тях, ще имате възможност да отговорите на това, което те ще ни кажат. След това ще дам думата на докладчиците в сянка. Всеки от тях ще има по 2 минути господин заместник председател, за да бъде по-жив обменът на мнение. Вие съответно ще отговорите и на тях след като ги чуете. Давам думата на Хосе Мануел Фернандес. Euh, euh, благодаря, господин председател. Аз благодаря също така за това съвместно заседание за успешната работа между двете комисии. Благодаря също така на заместник председателя на Европейската комисия за направеното изложение с надеждата на това начинание да се превърне в успех за Европейския съюз, за всички наши съграждани, за нашата и економика. Е, не чух да се говори за така наречената additionality или допълняемост, е, докато на времето се говореше само за това. И аз питам, ще се запази ли този критерий? Допълнителност или допълняемост? И каква е позицията на комисията по този въпрос? И е, нещо поражда безпокойство. Добре е, е да има гаранция. Това поражда възможност за гъвкавост, но в край на краищата целта е сигурност предвидимост и как смята да постъпи комисията, така че да не да не допусне безразборна гъвкавост, с е, е, е, произвол по отношение на избора на един или друг финансов инструмент. Гъвкавост, т.е. да, но е нужна и предвидимост. Освен това, винаги ни сме подчертавали, че се нуждаем, че ние държим на териториалната кохезия. Разбира се, този фонд не е кохезионен сам по себе си, но той не може да противоречи на кохезионната политика. И следователно става въпрос за териториалното и тематично разпределение на средствата. Как смята комисията да постигне такова едно равномерно териториално и уравновесено териториално разпределение. А, разбира се, има, има, има конкуренция, има известно съперничество. А, но това е, не отменя необходимостта от а, териториална кохезия. А, е, нещо друго е по-нататък, на трето място, за отношенията между кредитната гаранция и националните насърчителни банки. Каква част от гаранцията отива в Европейската инвестиционна банка и каква част съответно в националните институции за финансиране на развитието, насърчителни банки и прочие. Има много впрочем, държави, банки, е, държави членки, които не разполагат с такива финансови институции. Други, макар и да имат такива, е, те са слаби. И от... това поражда въпросителни. В FC2 съседни държави могат да ползват гаранцията. Това ще се запази ли? по новата схема и в такъв случай как? Може да се вземе инвестес и да се направят някои изводи по аналогия с други инвестиционни фондове на Европейския съюз, например Доверителния фонд за Африка. 40% от гаранционния фонд, казвате, т.е. ако се наберат 40% от средствата, това би било достатъчно за действието, за действието на фонда. Euh, и каква връзка по-нататък ще има между този фонд, инвестиционен и структурните фондове? Има нещо, което според мен е положително, именно възможността този инвестиционен фонд на Европейския съюз, Инвестес, да се ползва от държавите членки, за да насочат 5% от националните суми по многогодишната финансова рамка, за да мобилизират инвестиционни средства. Но как ще стане това на практика? Защо 5%, например? Нормата не е задължителна, но, но защо точно 5? Защо да не е 6 или 7? А трябва да се помисли дали тези 5% са достатъчни. Е, тук, разбира се, аз е, се позовавам на принципа, че 7% е, заложени в InvestS остават все така средства на съответната държава членка. Приходите от тези средства се връщат е, на, на тази държава членка. И така нататък. Аз, аз съм сигурен, че ще продължи отличното сътрудничество помежду ни, каквото е било то до сега и това законодателно събрание, надявам се и съм удовлетворен от възможността да даде InvestS на нашите съграждани. Роберто Галтиери от економическата комисия. Благодаря. Благодаря, заместник председател на комисията Катайнен, за това, че се озовахте на нашата покана. Аз също с интерес очаквам по-нататъчното взаимодействие помежду ни е, по този въпрос. Ако не греша, миналата седмица на 25 юни ЕФСИ отбеляза третата си годишнина. Че вече е, е, има, има известен натрупан опит и съгласен съм, трябва да кажа, с казаното от вас, комисар Катайден, ако погледнем назад към пророчествата за обреченост на, на тази финансова инициатива, сега можем да кажем, че тези а, поличби не се сбъднаха. ЕФСИ се оказа успех, можа да мобилизира допълнителни инвестиционни средства, да подкрепи малки и средни предприятия и трябва да кажа, че този положителен резултат се дължи и на ангажираността на нашия парламент, който подкрепи, прокара регламента, направи значителни подобрения в него. Особено дължа благодарност за това на Хосе Мануел Фернандес и на Удо Булман. ЕФСИ наистина осполучливо мобилизира допълнителни инвестиционни средства и все пак, е, и все пак е, е, изоставаме, все още не сме достигнали необходимия инвестиционен капацитет, чисто количествено, за да попълним все така оставащия инвестиционен дефицит а и разбира се, за да подобрим качеството на, на капиталовложенията, наистина да се постигне една действителна допълнителност. А, всички данни сочат, че инвестиционната активност расте и все пак кризата все още оказва своето дълбоко въздействие върху капиталовложенията в инфраструктурни проекти. Тук не става въпрос чисто количествено просто да достигнем равнището на капиталовложение от преди кризата, а да повишим качеството, разбира се, на тези капиталовложения. А, нали, да не говорим за заетост, професионална квалификация и, и цялото социално измерение, екологичното измерение. Of... Така че ЕФСА пости... постигна успех, но е, нужно е повече от това просто да честваме, да, да отбележим със задоволство този успех. Трябва да задълбочим работата и аз приветствам новото предложение за създаването на единен инвестиционен фонд е, и, и е, целта, която се поставя, да се повиши до максимум въздействието на европейската гаранция, да се разшири е, приложното поле, обхвата на дейност, да се усъвършенства съчетанието на безвъзмезно и възмезно финансиране. Това са все похвални намерения и впрочем всичко това се, се крепи на, на, на извършената от всички нас работа, в която участва и, и Европейският парламент. Така че приветствам предложението. Ние, разбира се, подробно ще се занимаем с него. Ще го обсъдим на по-нататъчните фази от, от своята работа. Но по принцип сега мога да кажа, че споделям основните цели. Да, да се опрости и оптимизира инвестиционната подкрепа от страна на Европейския съюз чрез единна уредба, и така ще се постигне не само по-ефективно управление на инвестиционните средства, а и ще се повиши тяхната ефективност предвид окрупняването на фонда. Приветствам също така и социалното измерение, което се включва предвид е, въведения вече европейски социален стълб – Целта, разбира се, е да се погрижим за, за социално слабите, за най-уязвимите в нашето общество. Въпросът, разбира се, е как точно ще се реализира на практика е, този финансов инструментариум е, в съчетание с безвъзмезно финансиране в социалната сфера. Смятам също така, че обхващането и на други финансови партньори, освен Европейската инвестиционна банка в рамките на Инвест е С е, е нещо положително. И прочим, господин Катайнен, как, как отвръщате вие на евентуални критични забележки по този повод? Има известни опасения, че Европейската инвестиционна банка ще отстъпи на заден план. Макар, че 75% едва ли е значимо отстъпление. Distinction between market failure and EU level and market failure national level, as if those should be addressed by two compartments separately. I think there are two sides of the same coin. И, и, и, и, и в заключение, понеже Хосе Мануел зададе всички важни въпроси, според мен, има, има един момент тук. Вярно е, че тук се получава повечко гъвкавост е, по линия на изпълнителните правомощия на Европейската комисия, това би могло да, да бъде добре. Но ако наистина се стремим към повече гъвкавост, е, трябва да направим така, че да се засили не само във връзка с това прозрачността и отчетността, но и да се даде е, пълна възможност на Европейския парламент да води, да, да, да направлява тази гъвкавост. Но, както казах, от наша страна, господин Катайнен, уверяваме ви в, в подкрепа за, за методологията, за замисъла най-малкото на този фонд и с надеждата работата да приключи до края на нашия мандат. Благодаря. Господин заместник председател на комисията, бихте ли бил така любезен сега да отговорите на господин Фернандес и господин Гуалтиери? Разбира се, почитаеми господа председатели, комисията остава дългоре на същата позиция имаме финансов регламент, където е казано, че недопускането на замествата на потенциалните средства в подкрепа от други публични фондове или източници е, изключително трябва първо да се винаги да се проверява дали се е, изпълнява целите на Европейския съюз на място да се мобилизират или привличат други е, източници на инвестиции на край економически да бъде това осъществено. Основната разлика между Инвест и ЕФСИ е, че е, основно се движи от политически съображения, докато при инвест ЕСА имаме и а, тласкаща сила на търсенето. Тоест сега гледаме а, количество, допълняемост и качество. В по-голяма степен политиката управлява нещата. Тази промяна не е малка, но всичко това не променя драстично най-доброто от ЕФСИ. Комисията предлага по възможност да се извършат корекции или пък да има трансфери между различните е, раздели финансиране. А, какво става? при ЕФСИ се получи по-голямо търсене за финансиране, отколкото предполагахме, така че трябваше да прехвърляме пера. Същото трябва да е възможно и с фонда InvestS. Тук се предлага 15% от общата размер на тавана да подлежи на трансфери. От регионална и тематична гледна точка, едно от основанията, поради които искахме да отворим ще е, възможности отвъд е, това, което финансира Европейска банка, инвестиционна банка, защото тя се предполага да бъде средството за пресарне и инвестиции за Европейския съюз от 28, сега 27. Но бе, че е, искаме по-добре да обслужваме регионалните потребности – е, тоест, е, това да става и чрез националните регионални насърчителни банки, но също и през е, Европейската банка за възстановяване и развитие. Така че не става дума само за разбиване на монопол, което е достатъчно основание за въвеждането тези гаранции но и да създадем една по-охватна среда за тези, които познават по-добре регионалните си партньори, отколкото Европейската инвестиционна банка, за да може на тях да се възложи работата. Европейската инвестиционна банка се справи прекрасно с ЕФСИ. 75% от средствата се заделят отново. Това е долу-горе същата сума, която, с която те работиха по ЕФСИ. Сега за националните е, банки това са само цифри, защото го погледнем колко са средства по кохезионната политика, които бяха разпределени преценихме, че това ще е достатъчно. Както чухме, чухте преди малко, сумата е, е заделена по отделни държави членки, които желаят да използват инвестиционните, за инвестиционни средства, кохезионните средства. А, много го препоръчвам, тъй като това може да има сериозен мултиплициращ ефект върху ресурсите. А, как може да се използва това е, гише, единно гише. Ще ви дам пример от страната, с която съм най-добре запознат. Там, заедно с помощта на ЕФСИ, е, са създадени специални центрове, които имат за цел да осигурят работни места с 2500 мигранти, заедно с съответните публични органи, използвайки средствата на ЕФСИ. Това е пример, който го давам а, за а, връзки, които насърчават изграждането на социалните връзки в обществото. Има и други примери, като например здравни центрове или инвестиции в болници и подобни обекти, отново финансирани с от ЕФСИ. Определено трябва да насочваме е, в по-голяма степен поглед е, в тази посока, отколкото до сега сме го правили. Maybe couple of other имаше и други въпроси, които бяха поставени. Между другото, знаете ли, че географското равновесие на ЕФСИ вече стои доста добре. Естония, България, Португалия с, с много високи резултати. Финландия може би тя не трябва да е на такова място, след това Латвия, Литва и така нататък. Тоест, ЕФСИ е фонд, който се движи основно, основно от търсенето, макар че предоставя финансиране на пазари, където до сега е имало най-големи ограничения по отношение на достъпа на средства. Така тези инвестиционни е, прозорци ще бъдат определени в насоките за инвестициите. ние трябва да обсъдим тези въпроси. Европейският парламент и съвета имат решаваща роля за това, кои политически сфери трябва да насочим най-голяма степен инвестиционните усилия на Инвестеса. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Те ще се изкажат последователно, група по група и всеки от тях ще има по две минути, като заместник председателят Катайнен ще отговаря след всеки двама от тях. Най-напред колегата от ТНП. комисарио, eh, como solo tengo dos minutos. Благодаря, господин председател. Господин комисар, тъй като разполагам само с две минути, ще ви запозная в детайли с същината на моите въпроси. Обедена съм, че това е нещо много положително, че трите основни инструмента ще се обединят под обща чадър, е, който ще има силът на европейските гаранции и ще доведе до економии поради уедряване на мащаба. Конкретните ми въпроси. Сега, вие говорите за 40% за гаранции. За FC1 имахме 50% гаранции. Сега се чуда как е, е пресметнат този 40% размер. Сега 30% от целия план и 50% от частта, която е за устойчива инфраструктура, се, също са в разчетите, но мисля, че е трудно да се види как ще се пресметна, е, обхванат тия 30% и след като се покрие това 50% за устойчива инфраструктура. Това не ми е ясно как се разделя. Сега господин Фернандес зададе въпроса с допълняемостта и аз ще го засегна също. Този въпрос е доста общ. Работейки с ЕФСИ имаме проекти, програми, които се финансират и допълняемостта е нещо, което търсим, като осъществяваме тези инвестиции, но не искаме да повтаряме грешките, допуснати до сега и напред. След това имаме гаранции, имаме някои прозорци за инвестиции, имаме три общо очертани а, области. И там обаче е нужна повече яснота. И накрая дефинициите. Как точно ще се определят проектите? Там трябва да има някаква инициативност и подобрение в тази област. Благодаря, идея. Колегата господин Карас. 2 минути няма нищо да кажа. Ми фелт fehlt благодаря, господин заместник председател на комисията. За две минути малко неща мога да кажа, но вие казвате, че новото строителство ще бъде по-силно повлияно от политиката в FC1 и FC2. Внимавахме много е, така че да снижим до минимум политическото влияние, а сега то ще се подхранва, като че ли. И за мен остава неясно дали Инвест ЕС представлява FC3, ще поеме ролята на FC. А какво ще кажем а, за а, ролята на другите инструменти? Ние определено а, комисията ги разглежда като а, висококачествени инструменти за управление на риск. А какво ще кажете за подхода на инвестеса? Дали той ще повлияе гаранциите за проекта? Как ще се отрази на а, размера на проектите? Ще ни изведе ли в Шампионската лига по отношение на продуктите, на продуктите, които са белязани с наистина голям, висок риск? А, също третата област а, управлението. Централна роля в, на управлението се възлага на Европейската комисия с комисии, инвестиционни комисии и различни образования. Как тази структура ще се отрази на пазарната ориентация на инвестиционният механизъм? Ще се прави ли надлежна оценка на риска за проектите, въпреки че а, комисията не е банка? Говори се за привличане на частен капитал. Според вас, какво ще е това като разход а, по отношение на а, парите, които ще се мобилизират от частния сектор, за да се реализират проектите? Благодаря. Господин Катайна. Uh, благодаря ви. Най-напред за провизиите. Малко по-големи са те, отколкото при ЕФСИ, защото сега повече, отколкото при ЕФСИ, ще обърнем внимание на политиката, а това означава и може би по-голям риск. Инвестициите в социалната сфера са по-рискови и също така възвръщаемостта там не е толкова голяма. И за това ние правим догадка. Това е максимално обоснованата ни догадка. Искахме да използваме отговорно бюджета, който сме предвидели. И това е догадката, до която стигнахме. Така че такава е логиката. Знаете ли как са се развили цифрите, но не разполагам с толкова много време. И за това, може би, сега няма да се спирам на тях, защото целта ми ще бъде да отговоря на максимален брой въпроси. Защо 50% е, от инфраструктурата ще бъде свързана с климата? Ами защото има много други устойчиви инвестиции от в сравнение с тези, които водят до намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Има устойчиви инвестиции, да кажем, в водоснабдителната мрежа, в водопречиствателни станции. Те не намаляват емисиите на въглероден двуокис. Не всичко е свързано с промените в климата когато е устойчива инвестиция. Не е казано, че всяка инвестиция трябва да доведе до намаляване на въглеродния двуокис. Тя може да е устойчива и е, друго яче. Значи имаме е, по 11,5 е, милиарда за научни изследвания и развойна дейност за инвестиции, стрикто сенсо, малко по-малко са за социална дейност. На основата на досегашния опит сме направили това разпределение. И също така на основата на сливането на различни инструменти, които си съответстват. При социалните умения обаче предлагаме двойно повече средства от сега съществуващите. Сега беше зададен въпрос от господин Карас за политическото влияние. Нашата цел не е да увеличим политическото влияние при подбора на проектите ни най-малко. Този подбор ще бъде също така независим, както беше при ЕФСИ. Но насоките, ръководството за това, къде ще се инвестират средствата, ще бъдат повече политически отсветени. ЕФСИ нямаше така да се каже политическа предавка. Докато при новия инструмент InvestS, при този нов фонд, ще имам повече политическа предавка, ако мога така да се изразя. При подбора на проектите не може да има политическо влияние. До сега подборът на проектите е функционирал много добре и сме се умели да ангажираме външни средства за инвестиции. Това трябва да се запази. Не мога да кажа, че в случая този фонд ще бъде FC3.0, вариант трети. Обаче техническата инфраструктура ще бъде горе-долу същата. Отношенията с Европейската инвестиционна банка. Нашите отношения с банката са добри. Обаче ЕИБ не споделя с нас всички измерения на инвестеса. Значи, част от хората в Европейската инвестиционна банка не харесват това, че се нарушава монополът им. Те вече няма да имат монопол. Както обаче поясних, ние желаем дори малки проекти да могат да се ползват от е, гаранции по нашите схеми. Е, не искаме да правим всичко и не искаме банката да прави всичко. По някой път Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъде по-компетентна за определен портфел. Някоя малка насърчителна банка ще бъде по-компетентна и ще се справи по-добре. И ние искаме да създадем възможности за тяхното участие. Ние обаче водихме обсъжданията с Европейската инвестиционна банка много открито и мисля, че накрая постигнахме равновесие. Комисията не може да бъде банк. Така че всички изпълняващи партньори, като ЕИБ или Престиджио или EBRD, Европейската банка за възстановяване и развитие, е, те ще си извършват е, собствен правно-економически анализ. Комисията ще извършва проверка само за това дали съответният проект е, съответства на законодателството на Европейския съюз и дали съответства на политическите цели на съюз. Но, както и до сега, изпълняващите партньори ще носят основната тежест – проактивното участие на консултантските служби. За това също бе зададен въпрос. Ние бихме желали в бъдеще всички наши партньори да извършват такива консултантски услуги и то проактивно. И това да се отнася не само за Европейската инвестиционна банка. Председателят, благодаря. Оратори от ЕКАРЕ. Не виждам. Не, в такъв случай давам думата на господин Пападим. Кирия Кат... Благодаря, господин председател. Господин Катайнен, вие споменахте доста от положителните страни на ЕФСИ и опита, върху който стъпвате, за да структурирате фонда InvestES. Имам въпрос. Е, има ли и отрицателен опит? Тоест, има ли някакви негативи, които са се проявили при функционирането на ЕФСИ? Например, в Германия и в Холандия са финансирани изключително скъпи автомагистрали. Без никаква причина. Колегата господин Ван Ниселрой, холандец, е казвал, че ние не сме създали ЕСИ, за да финансира скъпи пътища в богата Холандия. Поставям този въпрос. Защо? Защото ние трябва да се получим и от отрицателния си опит. И от тези полуки да направим извод как да насочим инвестициите там, където има по-голяма безработица и по-голяма бедност. Там са необходими инвестиции в много по-голяма степен. Също така, не чух да споменавате социален аспект при приемането на решения. Да кажем, може ли да се въведат някакви социални критерии при одобрението на проектите? Да кажем, да се одобряват проекти с цел намаляване на младежката безработица. И това е първият ми въпрос. И втори въпрос. Има страни, които бяха осъдени и санкционирани, защото не са събрали достатъчно данъци. Това обаче е свързано и с наличието на дружества, които не са плащали данъци. Дружества, които не са плащали данъци, ще бъдат ли изключени от участие в проекти по, на фонда InvestS? Благодаря, Марко Вали. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Катайнен, за вашето изложение. В миналото сме проявявали голяма критичност към ЕФСИ. Тъй като подобен инструмент наистина може да стимулира търсенето, което в момента е недостатъчно, но същевременно правилата, с които беше обвързан фондът EFSI, доста трудно се изпълняваха – много високо ценим факта, че вие преминахте от вариант първи на фонда ЕСИ към вариант 2.0, като в него отразихте социален подход, екологичен подход, необходимостта от възвръщаемост при инвестициите – Но пък от друга страна, макар сумата, която споменахте, 650 милиарда да не е малка, тя доста ще се разводни, ако я разпръснете върху 7 години и върху 27 държави членки. Стават малко пари на година за всяка държава. Вие казахте, че държавите членки, е, когато пускат е, бюджетна гаранция, ще е, могат да използват кредитен рейтинг 3А и да насочват инвестиции към собствената си територия. Тук можете ли да ни дадете малко повече обяснения? Това ще бъде доста голяма новост по този начин държавите членки ще могат да бъдат подпомагани много съществено. Господин Сарвама. Thank you, Chair. Sorry, we need first the answer because okay. we, we group two questions, so sorry. So we next round of, of answers from. Че, първо да видим о, отговорите вашите, да, господин Катайнен, след това към спонтанните изказвания. Първо, що се отнася до скъпите магистрали. Не знам дали са били скъпи, но комисията предлага строги правила за освояването на FC2 за магистрали. Защото наистина няма смисъл. С някои изключения в кохезионните държави, например, или връзките между тях и други държави членки. Но, но, но, но в нашето нашето предложение е такова, че е, ЕФСИ вече няма да функционира преди всичко като е, фонд за магистрали евентуални отрицателни явления. Един риск бих посочил, той се констатира в нашия анализ, свързан с допълнителния характер, а именно изтласкването на частните инвеститори от пазара. Не трябва да бъдем много предпазливи. Няма смисъл да се ползват парите на накоплатеца е, там, където частния сектор може да свърши работата. Но, но това е едно непрекъснато, едно постоянно предизвикателство. Не, не смятаме, че до сега този риск се материализирал, кой знае каква степен, но рискът е на лице. Ам, сега, дружествата, които са имали известни стълкновения с, с правосъдието, така да се каже, са в черен списък. Частта на държавата членка във фонда. Връщам се на този въпрос, защото това е ново. Държавите членки могат доброволно, ако пожелаят, да внесат най-много 5% от съответните средства за държавата членка от Кохезионния фонд е, в е, тази схема. Да, да вземем е, капитал вложение за професионална квалификация, за някаква социална политика. Фактически в съответната държава Общият мултипликационен ефект на инвестиционния фонд може да се повиши с 5%. Е, и разбира се, ако средства не бъдат освоени, те ще се върнат след срока обратно е, в държавата членка. Това има много предимства, това, това решение. Първо, е, средствата са, са класирани с три пъти А, понеже това е кредитния рейтинг на Европейския съюз. И съответно мултипликационният, катализационният ефект по отношение на частния сектор може да бъде по-сериозен. Ние се надяваме с законодателите да приемат това наше предложение – По-нататък социалният ефект а, непрекъснато се споменава този инвестиционен критерий а, в схемата устойчива инфраструктура, т.е. инвестиции за устойчива инфраструктура. Благодаря. Господин заместник председател Саарвама. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. на, на заместник-председателя на комисията Катайнен за, за отговорите, за усилията да се, да се укрепи вече постигнатото, независимо от изразените съмнения, от а, критиката. Аз имах честа да работя по FC2 на етапа на трилога. Ем, ето, имам, имам по-добре запознат съм относително и смятам, че А, опитът е добър. Но имам някои критични бележки, нещата да се подобрят още повече. Първо, от, погледнато от към програмата Horizon, Хоризонт, на, на лице е едно безпокойство, че се отнемат средства, особено от фундаменталните научни изследвания. Как ще отговорите? И на второ място бих искал да подкрепя съображенията на, госпожи, на господин Карас. Е, че тук се поставя акцент върху политическите приоритети, но това не би трябвало да става смет, за сметка на економическата целесообразност на проектите. Следващият оратор, господин Фернандес. Да, благодаря. Накратко, смятам, че и, двата, и двете издания на фонда, FC1 и FC2, en la economía de la zona euro. Muchos creíamos que necesitábamos tener un instrumento anticíclico. Целяха да се попълни недостига на, на капитални средства в европейската економика с един антицикличен, един антицикличен инструмент, с намеса фактически на, на държавата за катализиране на економическото оживление след кризата. Но някак си остава с впечатлението, че тези инструменти се превръщат самоцел – е, е, е, за собствено оправдание. Примерно, какъв е антицикличният елемент на тези, на тези нови финансови инструменти? Бихме могли да въведем един данъчен инструмент в еврозоната с антициклично действие. Ако желаем обаче да, да финансираме повече кохезионна политика, транспорт, инфраструктура, няма ли да е по-добре да дадем повече пари на бюджета на Европейския съюз? или на инвестиционната банка на Европейския съюз, ако инструментът ще действа антициклично. И, и това няма да има смисъл, докато не се захванем с, с преговорите за бюджета. И, е, е, е, и инструментът фактически не разполага с съответните ресурси. Тук инвестиционната ния дефицит се попълва чрез ежегодни програми, което някакси няма смисъл. Господин Ван Нистелрой. Благодаря ви. Е, в Комисията по регионалното развитие е, ще излезем със становище, е, но позволете ми да позадълбоча разговора. Тази седмица ще приемем така наречения омнибус, големия нормативен пакет който има отношение към въпросните е, инвестиционни фондове и EFSI и InvestS. Средствата, които са в националните суми, няма нужда да се връщат обратно на общоевропейско равнище, е, за да попадат в е, инвестиционни фондове като EFSI или S-Invest. Казвате, парите се качват горе на европейското равнище, ако не се освои, че слязат долу в държавата членка. Но ако се работи по-пряко с националните инвестиционни банки, в Холандия имаме по-настоящем InvestNL, и нали, той е като е, брат или сестра на, на InvestS, защо трябва да се връщат обратно в европейския кюб, след като средствата могат да се оползотворят от националните насърчителни банки е, регионални банки. 5% добре, но, но тези 5% са е, технически детайл. Е, защото в края на краща ние можем да решим, че не подкрепяме тази идея следващия четвъртък. Благодаря. Да, господин заместник председател на Европейската комисия. Първо по въпроса за хоризонт. Благодаря на господин Саарва, Матче повдигна Въпросът защото и до мен достигнаха такива едни съмнения, че отново се крадат буквално пари от хоризонт. Не е така. Е, категорично можем да го кажем. Какво правим сега? Ако вземем научно-изследователска и иноваторска работа, ние събираме инвестиционните средства. Хоризонт 2022 е, те отиват в InvestS, но са целево определени за научно-изследователска и развойна дейност. И обаче като ги съберем на куп тия пари, разпилени по разни програми, можем да е, е, увеличим значително разполагаемото количество. Впрочем, дори в Хоризонт 2020 парите не отиват е, за фундаментални научни изследвания. Нали, понеже става въпрос за кредитно финансиране. Не може човек да вземе кредит да плаща заплати. И съответно, когато се финансира капиталово, се, се финансира съвсем друга наука. Но нещата ще се запазят по принцип. Обемът ще нарасне. И така ще постигнем ефекта на мащаба. Също така гишето, образно казано, схемата за, за малки и средни предприятия ще, ще обедини средствата за МСП. Отново подчертавам, няма да има политическа намеса в подбора на проектите. Но този принцип е солиден и до сега се налага ефикасно. Нямаме намерение да, да разтурим нещо, което върши работа. В ЕФСИ вече. And it's, um, nature. Така, за, за, за антицикличния характер на, на тези фондове. Отговорът е и да, и не, не в смисъл, че ако желаете да се намесите антициклично, т.е. срещу цикъла, е, следва да намалим в случая капиталовложенията. Имайки предвид фазата, в която се намира цикъла. Но има, но има политически предизвикателства. Е, опазване на околната среда, изменение на климата, професионална квалификация, научно-изследователска дейност – така че S не е просто антицикличен инструмент, той е по-скоро политически инструмент. Не, не, това не е, е в отговор на реплика от е, залата. Това, това не, е, не е проблем. А тъй, понеже допълнителността все още действа, ние не желаем да изтласкаме частните инвеститори от пазара. Кохезионните вие сравнявате с е, да, да се увеличи капитала на Европейската инвестиционна банка, да и се възложат повече правомощия, повече средства, да се увеличи европейския бюджет. The difference between Invest EU and the two other э, proposals are first, cohesion Разликата между InvestS и другите е първо, че в, по, по Кохезионния фонд парите са безвъзмезни. И ако, и ако внесеш 1 милион от, от Кохезионния фонд, те, те си остават 1 милион. Само, че 1 милион, обратно, альтернативно финансирани по стопански начин, могат да привлекат още няколко милиона зад себе си. Нали? ние фактически далеч от мисълта да изтласкаме на заден план частните инвеститори, се, смени, се стремим да ги привлечем. И що се отнася от друга страна до капитализацията на Европейската инвестиционна банка, разбира се, преценка на собствениците на банката е дали да я докапитализират, но, но и тук Инвест С има, има своя, своята полза тъй като ще работи не само с Европейската инвестиционна банка и с други, в това число национални, областни, регионални и насърчителни банки, които не, не рядко по-добре знаят как да, да насочат парите от Европейската инвестиционна банка. По въпроса за националната част във фонда, тя е факултативна. Нали, националните насърчителни банки могат да финансират колкото желаят, колкото могат, в зависимост от капитализацията си, но нали, а участието е, на, на държавата членка в е, Инвестес е факултативно. Става въпрос обаче за повишаване на кредитния рейтинг на тази сума. И някои ще се заинтересуват от тази възможност, други не. Е, ние просто приканваме държавите членки да, да поразгледат тези възможности, които им обещават финансовите инструменти, освен безвъзмезното финансиране по Кохезионния фонд. Благодаря, господин Катайнен. Това беше много интересна размяна на мнения. И до се, допълва се така картината като основа на по-нататъчната ни законодателна работа, която ще се постараем да извършим колко се може по-бързо и ефикасно. Благодаря на всички ви, на заместник председателя Катайнен, на колегите за участието, за усилията им да повишат качеството на направеното от комисията предложение. Жан, желаете ли да кажете няколко думи накрая? Приятна вечер, колеги! И също да ви благодаря за участието. Благодаря, господин заместник председател на Европейската комисия. Интересен разговор за този нов лост за развитието на целия Европейски съюз.